Freunde, es geht los. Колеги, нека започнем. Morgen. Добър ден на всички. Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserer ersten... Добър ден. Добре дошли на първото редовно заседание на Комисията по бюджетен контрол. Това е първото заседание, извинете, последното заседание преди лятната ни пауза. Поканите са изпратени на 10 юли. Документите са пред вас. Трябва да кажа преди дневния ред, че не се сервира кафе. Това не идва като идея от нашата комисия по бюджетен контрол. Така или иначе трябваше да ви го съобщя би трябвало да получаваме средства за кафе. Малко повече работа ще се генерира. По време на този мандат явно ще се занимаваме и с дребни неща, освен с големите въпроси. Някакви искания за включване на въпроси в дневния ред няма. Добре, втора точка. Трябва да кажа, че ще получите пакет с документи за добре дошли. В него се съдържа информация за законодателните ни проекти, начинът по който се приемат законодателни актове в Европейския парламент. Това са материали от департамент Д, бюджетни въпроси. Освен това сме добавили и информация за различните дейности през седмия мандат. Този списък от дейности е изключително полезен за новите депутати, за да знаят те какво се е случило при предишния мандат. Днес след обяд ще се занимаем с пета точка, становището по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година. Всички раздели, това е 16 часа, след това 16.30 заседание на координаторите а, имаме бюлетин, наречен Cont News и в него можете да получите също информация за случващото се. Имаме френски, немски, холандски, английски, датски, испански, фински, полски, словенски, български и румански като езици. Това е краят на съобщенията на председателя. Както знаете, заседанието се предава по интернет и по IPTV. Когато говорите, моля включвайте микрофона, за да може целият свят да ви чуе и да ви разбере, когато говорите. И така преминаваме към трета точка от дневния ред. Специален доклад, освобождаване отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Доклад за 2020. Добре дошъл на члена на Европейската сметна палата Хенрик Отбо. Давам му думата, за да може да каже няколко думи по този доклад. Благодаря. Thank you, Madam Chair, Mrs. Gressler. Благодаря, госпожо Гресле. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за тази възможност говоря пред вас по доклада 2012 година относно проследяване на предприятите действия по специалните доклади на Европейската сметна палата. По-специално искам да благодаря за отличните отношения, които имам с госпожа Аяла Сендер, която отговаря във вашата комисия за отношенията с Сметната палата. Този доклад представлява всъщност втория преглед от последващите действия след препоръки, направени от Сметната палата при предишни специални доклади. Имайки предвид нашите одити по изпълнението, това е задължителен елемент в цикъла на отчетност – това помага на, за доброто прилагане на препоръките, които е отправила комисията. И така, на първо място, Европейската комисия следва препоръките на Европейската сметна палата. 83% от препоръките, които сме направили, са изпълнени или изцяло, или в по-голямата си степен. Комисията също така има необходимите указания и препоръки по отношение на изпълнението на тези препоръки. Освен това, в приложенията се съдържат достатъчно подробности по препоръките на съда. Когато обаче се е, занимаваме единствено с напълно приложените препоръки, затова препоръчваме Европейската комисия да редефинира приложението, за да може то по-добре да прилага препоръки, които само частично са били приложени на практика. Освен това, с удоволствие мога да заявя, че и Сметната палата и комисията през май тази година са направили една съвместна работна група под е, шапката на Комисията за одит на Европейската комисия, като целта е, е тези последващи действия, които извършва Европейската комисия, да бъдат по-ефективни и ефикасни, така щото да има по-цялостна информация, своевременна информация за действията за подобряване на финансовото управление. Работната група смята да приключи работата си в началото на едната година. Благодаря, госпожо председател, благодаря на докладчиците, благодаря на колегите за това, че ме изслушаха. Благодаря, каза председателката. Много накратко не се изказахте. Кратичко. Някой иска ли да вземе думата? Никой не иска думата. Така че давам думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Ние приветстваме специалния доклад по последващите действия, по специалните доклади на Европейската сметна палата беше проследено как 62 приложения, Извинете, препоръки са приложени на практика. Прилагането на тези препоръки от изпълнителни органи като Европейската комисия, както и последващите действия от външни аудитори са изключително важно, тъй като това допринася за подобреното финансово управление. Имайки предвид всичко това, Европейската комисия анализира много добре различните процедури по специалните доклади. Препоръките на Сметната палата ясно заявяват, че те са приети и как ще продължи работата по тях. Имайки предвид важността на тази процедура, много се радваме, че Сметната палата смята, че Европейската комисия адекватно прилага препоръките. Европейската комисия също така е удовлетворена, че Сметната палата смята, че има необходимите процедури и по-специално в контекста на специфичната приложение за ИКТ, наречено РАД. Това ИКТ приложение се използва за заявките от парламента и съвета в контекста на освобождаването на отговорност. Ние сме съгласни с Сметната палата, че управленската система по прилагането на частично приложени препоръки трябва да бъде подобрена. Затова ние приемаме препоръките на Сметната палата в това отношение. Освен това, с удоволствие мога да заявя, че разработването на допълнителни препоръки, които частично са приложени, вече започна. През есента на тази година ще стартира това приложение. Освен това, трябва да ви информирам, Както каза колегата преди мен, господин Отпо, че имаме работна група, която заседава със Сметната палата по искане на Комисията за напредък на одита. Целта на тази работна група по прилагането на одитните препоръки е, по-специално се занимава с скоростта, с която това се свършва, въздействието върху вътрешния контрол, вземането предвид на конкретиката в Европейския съюз, както и ефективността и ефикасността по отношение на разходите. Две подгрупи са залегнали тук. Първата подгрупа се занимава с модалностите на новата рамка, за препоръките и последващите действия, а втората подгрупа се занимава с ИКТ а, въпроси, свързани с препоръките. Благодаря. Благодаря, господин Крафт. Много интересно изложение и а, при всички случаи ние ще положим усилия да проследим всичко както трябва. Нямаме определен докладчик по темата, тъй като смятаме, че по-късно ще се наложи да се върнем към този въпрос, след като новите колеги освят процедурите. Госпожа Няни си иска думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Отбо и а, искам да кажа, че по отношение на предложението, което ние бяхме направили за реформиране на Сметната палата, искам да задам следните въпроси. По какъв начин, според него, а, последващите действия и всички тези препоръки биха могли да способстват? за подобряване на синхронизацията е, при бъдещи работни програми на Сметната палата и е, това, което е най-актуално по отношение на е, политиките на общността. По какъв начин ще се подобри синхронизацията на работната програма на Сметната палата и различните области на политики, в дневния ред на Европейската комисия. И дали този начин на работа ще се отрази чрез работните групи върху подобряване на синхронизация на работните програми на двете институции. В такъв случай можем да кажем, че и самите доклади на Сметната палата ще бъдат по-ефикасни. Искам да допълня към този въпрос ние се опитваме да, включим, да се включим с работата на наши депутати в обсъждането на тези доклади. Много често Сметната палата представя специалните си доклади пред нашата бюджетна, комисия по бюджетен контрол. Благодаря. Благодаря ви за начина по който приехте моето изказване. Аз мисля, че е изключително важно, както а, отбелязахте, да се синхронизира работата с тази на комисията, като се а, следи какви са новите инициативи и сметната палата да ги проверява. Така, стратегията Европа 2020 година е пълна а, с такива инициативи, но за да може в а, а, своя доклад а, до година Сметна палата да проследи новите неща, трябва да се включи и новата програма за новия програмен период. По този начин ще можем да подобрим и връзките с местните офиси. Както знаете, за да се реализира стратегията Европа 2020 година, не само европейските институции, но и държавите членки имат своите ангажименти. Така че съм съгласна с такъв един синхронизиран подход. Смятам също така, че това е добре залегнало в планирането на Сметната палата и на Европейската комисия. Така че следенето на работата по Европа 2020 е много важна. Господин Крафт и аз и представих този специален доклад, но той се свежда само до препоръки. Аз съм съгласен с госпожа Гресле. Препоръките е, не предполагат само последващи действия, а, да се преценява и а, какво качество имат тези препоръки. Е, тоест, а, в а, работата по проследяване на последващи действия трябва да се разглеждат не само дадените препоръки, но и изводите направени в специалните е, доклади. Ние започнахме да работим, според мен, доста конструктивно по този въпрос тъй като самото сътрудничество с комисията не е достатъчно, защото не е достатъчно само комисията да се съгласи с направите препоръки, а да ги приложи в практиката. Така че аз съм доста доволен от начина по който започнахме работата, но трябва да се съглася с вас и с изказалите се депутати, че още много има да се работи. Благодаря. Добре, щом сме съгласни, значи вече сме постигнали достъп а, по този въпрос. Няма други желаящи да се изкажат. Искам само да попитам господин Крафт дали не би ни представил в писмен вид изказването си, защото то беше много интересно и съдържаше важна информация а, която е в допълнение към отговорите, които получихме от Европейската комисия, така че ще ни бъде полезно а, да се запознаем по-щателно -по с а, това, ако може да ни го предоставите. Сега а, ще преминем по-нататък по дневния ред, но мисля, че един от докладчите току-що излезе от залата, ще трябва да изчакам да се върне. On a des aides retardées ce point. Non. Tiens.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 След 5 минути ще разполагаме с екип за унгарски язик. Мога да ви помоля само да проявите търпение. Разбира се, може да излезете пред залата и да си купите кафе. Genau. Wir können, wir können fortfahren. Es tut mir leid. Die Unterbrechung tut mir leid. И така можем да а, продължим. Извинявам се за краткото прекъсване, но няма да става практика, защото не правим добро впечатление. ако допускаме такива прекъсвания на работата. И така преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Освобождаване от отговорност за връзка с изпълнението на бюджета 2012 година за съвета и Европейския съвет. През април отменихме тази точка, отложихме а, освобождаването на съвета а, от отговорност, тъй като съветът не отговори на нашите въпроси за това как се а, изпълнява бюджета. А, и сега можем да продължим. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми колеги. bizottságunk asztalán fekvő jelentést. Съвсем накратко мога да обобщя това, което съм изложил в проекта за доклад. Както вече бе посочено от госпожа председателя, а по-рано от господин Богослав Соник от НП, който беше колегата, който се занимаваше с докладите в тази сфера – И аз съм работил а, преди като а, служител в а, тази сфера, в Сметна палата, така че а, за 2012 година а, за освобождаването господин Солник предложи да се отложи вземането на решение, което предложение бе прието от а, парламента. А, в а, текста на моя проектодоклад аз излагам а, основанията за отхвърлянето на освобождаването от, ограниче... от, от, е, отговорност е, за 2012, като тези основания са същите като за предните години. Ситуацията с бюджета на съвета за 2012 година е такова, че аз мятам, че не е необходимо да предлагам отхвърляне на освобождаването за 2012. Не искам да кажа, че преди, преди съветът е нарушавал правилата. Искам да кажа, че както и преди съветът не проявява готовност да работи с Европейския парламент и да си сътрудничи с нашата парламентарна комисия, когато става въпрос за упражняване на правомощията относно контрола върху бюджета не сътрудничи с нас и не признава нашите правомощия. Ние знаем какви са аргументите на съвета. От 70-те години още е постигнато джентълменско споразумение, към което често препраща съвета. Това споразумение означава че а, не се извършва одит а, на изпълнението на бюджета на а, съвета от страна на, на нашата комисия. Сметната палата, когато става въпрос за стопанската дейност а, на съвета за 2012 година, а, проверява тези стопански дейности – и а, дава становище, че а, дейностите са а, законосъобразни и целесъобразни. Но а, няма тази нагласа а, за а, съдействие и аз сега, а, което дава а, и а, причина а, за това а, несигурно даване на освобождаване. Искам да ви кажа, става въпрос за сградата. А, въпреки, че парламентът неведнъж иска а, информация, съветът не предоставя такава а, по отношение на а, актуалното състояние на инвестиционните разходи за изграждането на тази сграда и начините по които ще се финансира. Закупа на сградата Residence Palace което е, не се знае доколко е било необходимо, която е била разрушена след това, нали? А, и а, не се знае това колко струва. Пред, а, предлагаме години наред да се изнесе тази информация за целите на освобождаване от отговорност на съвета по отношение изпълнението на бюджета, което съвета непрекъснато отказва. А, и така не разполагаме с пълна информация а, не отговарят на съвета и на нашите писмени запитвания. И така, очевидно в а, администрацията на съвета се извършва модернизация, а, но когато става въпрос за реални действия, не се дава а, подробна информация в отговорите на запитването за парлам, от парламента. Така стои въпроса е, с запитванията, свързани с външната служба. Различни въпроси задавани а, за това как се сътрудничим, а, каква конкретно е дейността а, в а, стопански план на външната служба, но нямаме отговори. А, бе определен а, и член на Сметната палата, който въпреки а, становище на Европейския парламент получи назначение. А, Европейската комисия от писмо от 23 е, януари а, заявява, а, че всяка институция и а, всички органи трябва да се аудитират по един и същи начин. А, и така, в края на изложението си аз правя едно предложение, тъй като има много такива примери за подобни предложения в миналото, а именно, че съветът и парламента трябва да превърнат сътрудничеството в начин на ежедневна работа и че трябва да се одобри списък от документи, които подлежат на обмен, които са необходими, за да може парламента да работи нормално и да се започне един плодотворен диалог между двете институции. За това това е важно послание, насочено към дънакоплатеца на Европа. И така, за периода 2011-2012 а, бе постигнато съгласие в а, ход на помирителен, а, помирителна процедура. А, така а, парламента освободи от отговорност съвета, но нещата не се променят и съвета продължава да отказва да сътрудничество и затова отново а, предлагам да откажем да освободим съвета от отговорност за бюджета. Благодаря. Много благодаря. в този доклад. Има една по-конкретна част, както каза господин Дойч, свързана с вече посочените от Сметната палата въпроси, по-точно търговете за държавни поръчки така както всъщност бяха подготвени от съвета съгласно сградната им политика и от самото начало бяха определени като проблематични. Значи аз смятам, че това е изключително конкретен въпрос, който смятам, че трябва да бъде изчистен по време на тази годишното упражнение за освобождаване от бюджетна отговорност. Сега нещо друго. Политически и междуинституционен аспект има а, и целият този въпрос и тези именно политически и междуинституционни отношения не виждам как ще се разрешат по време на италианското председателство. Даже не смятам, че е въпрос на председателство, било то италианско или някакво друго. Според мен това е просто една система от запчати административни колела, които не са добре смазани и не са и ясни. За момента по-точно, сякаш съвета не е наясно с прерогативите на парламента относно бюджетната дейност. Не знам дали има някой, който би могъл да ми отговори на тези въпроси от гледна точка на съвета. Това ми е питането. Иначе ще продължим с това малко тъжно упражнение по пинг-понг. Те ще искат, ние ще отказваме и така до безкрай. Всъщност е, не е нищо ново. Има и други политически области на нашата дейност, на дейността на Европейския съюз, които в момента са жертва на такава игра на пинг-понг. Затова искам да попитам, има ли някой, конкретна информация относно тази договорна част, защото най-лесното би било да им откажем одобрение, но това е лесно и може би не ползотворно като изход. И сега по въпроса за политическата страна на нещата, както показа господин Дойч, смятам и аз, че трябва да положим всячески усилия, за да не бъде това отново тъжната история, на която сме свикнали. И в крайна сметка да намерим начин да принудим или поне да мотивираме съвета да вземе отношение. Госпожо председател, това искам да ви попитам. Как вие съветвате да действаме, как да се организираме, как да организираме сами себе си като институция? Защото в противен случай, пак ви повтарям, ще се отдаде на тази тъжна игра на премятане на топката от, един, от едното поле на другото. Благодаря. В затруднено положение съм, а, сме, а, защото е трудно да се даде отказ. Така че а, мога да, не мога да кажа, че ще го добрим. А, мисля, че е необходимо да обсъдим въпроса в формат с координаторите, за да видим каква посока ще тръгне нашето решение и да решим въпроса но от тази задънена улица можем да излезем само ако и другите имат такова желание. Тоест, съветът ще трябва да сътрудничи и да приема своята отговорност. Според мен просто не е приемливо една институция или група институции – да се държат така. Дали това щеше да е приемливо, ако ставаше въпрос за отношения а, вътре, в един регион, да речем? Не. Затова трябва да намерим начини да решим въпроса. През миналите 6 години не сме намерили такова, но това не означава, че няма да успеем тази година. Благодаря на Сметта палата за свършеното. Мисля, че е, този въпрос остава в дневния ред, е, както бе е, и при предното председателство. Надявам се, че италианското председателство ще способства за намиране на решение. Благодаря на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Да, съгласен съм. Абсолютно съм съгласен с вас. Самият аз смятам, че е просто смехотворно. Това, което се случи през предходните години по време на освобождаването от бюджетна отговорност на съвета, най-доброто ни постижение бе да направим така, защото председателя на правителството на ротационното председателство просто да дойде да присъства на нашето заседание. Не винаги е взимал отношение, но поне е бил тук и е слушал какво мислим на заседание на нашата парламентарна комисия. По време на, на когато обсъждаме освобождаването от бюджетна отговорност на пленарно, няма представители на съвета. При това от години наред. Пращаме писмени питания, не получаваме отговор. Така че ще бъде удоволствие да се опитам да намеря разрешение на този въпрос и съм благодарен, ще съм благодарен да получа вашите съвети, мнения и така нататък. Това трябва да се прекрати, защото ни превръща просто в посмешище в очите на гражданите. Две институции, парламента и съвета, не намират начин да се държат и да работят съгласно правилата, които те сами са установили. И така, Обръщам се към вас с молба да подкрепите становището ми и разбира се, съм за търсенето на крайно разрешение. Благодаря. Благодаря. Ще помислим по въпроса, ще се опитаме да стигнем с решение за това как да продължим, за да можем да покажем на съвета, че това не е добър подход. 4 септември крайен срок за подаване на предложения за изменения и след това през октомври пленарната зала ще го обсъдим и днес. Е, нещо процедурно искам да ви кажа, госпожо председател, че има още една възможност. Може би тук в нашата парламентарна комисия по въпроси свързани с дневния ред и изискванията на дневния ред и така нататък. Обикновено работим на английски, но когато прочетох превода на а, испански се изпълних с благородна завист и реших да помоля ако може да има превод на езиците на тези депутати, които присъстваме днес. Разбира се, че сме склонни да приемем в името на ефикасността превод на определен брой езици, на френски, на английски, но смятам, че би било полезно да опитаме, както го правят всъщност други парламентарни комисии, докладите, за да може най-добре да изработим изменения, да са на повече на езиците ни. Абсолютно Да, разбира се. Аз не знаех, че не е имало писмен превод на други езици. Аз имам превод, писмен превод на немски. Извинявам се, че няма. Не трябва да се случва отново. Придаваме голяма значимост на това. Искаме е, превод на всички езици. По никакъв начин не сме искали да ограничим някого. Ако няма коментари, преминаваме към следващата точка от дневния ред. А това е специален доклад за един одит и използването от страна на комисията на работата на национални одитни органи в областта на сближаването. Давам думата на Ладислав Балко. Имате думата. Thank you very much. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Почитаема госпожо Гресле, първо искам да ви поздравя за това, че бяхте избрана за председател на настоящата изключително важна комисия. Надявам се да се радваме на отлично сътрудничество и междуинституционални отношения. Почитаем и господин Либерацки като докладчик, почитаеми дами и господа, членове на Комисията по бюджетен контрол. За мен е чест да говоря днес пред вас в новия състав на вашата комисия и да ви представя от името на Европейската сметна доклад, палата, извинете, специален доклад 16 от 2013 година, преглед на един одит и използване от страна на комисията на работата на националните одитни органи в областта на сближаването. Трябва да кажа, че представям резултатите от работата на друг човек. Одита започна 2011 година, когато за нея бе отговорен колегата господин Анри Гретен, който в момента ръководи камера 2 Работата приключи 2013 година от предишния ми колега Харалд Ноак. След това работа се вършеше по този доклад от колегата Лазарус Лазаро. В момента колегата премина в друга част от Сметната палата и за това аз поех отговорността за представянето на този специален доклад. Е, независимо, че отговорност се носеше от всички членове, трябва да ви кажа, че имаме директора на втората камера, господин Вебер, който е тук от началото на одита. Ще започна представенето си с кратко обяснение за това, защо съда реши да изпъл... извърши такива одити на изпълнението или с други думи, какъв е смисъла на този одит. Преди това обаче трябва да подчертая, при плани... че при планирането и изпълнението на този одит на изпълнението, Сметната палата използва всички познания, които са натрупани от одитите на декларации за увереност. Освен това, използвахме и докладите, специалните доклади по работата ни по декларацията за увереност. Ще го обсъдим с вас в Комисията по бюджетен контрол. Това е ставало и в миналото. Следователно, този одит е отличен пример за това, как нашите одити на изпълнението и на спазването са взаимосвързани и как Медната палата допринася за доброто финансово управление на средствата на Европейски съюз в сферата на кохезията. Както знаете, разходите в тази сфера се правят от Европейския регионален фонд за развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Основните характеристики на тези три фонда са това, че програмирането е много годишно. Съфинансирането на националните мерки, също така и общото управление. На базата на предложения от страна на държавите членки Европейската комисия одобрява многогодишни оперативни програми, наречени ОП, оперативни програми, заедно с индикативни финансови планове, които показват приноса от бюджета на Съюза към всяка една от тези оперативни програми. Държавите членки обаче са тези, които обикновено отговарят за това да изберат отделните проекти, които да включат в оперативните програми и да приемат съответните правила за правоучастие. Те също така трябва да заложат системи за управление и контрол, които да отговарят на регулаторната рамка, включително управителни органи и посредстващи органи, сертифициращи органи, както и органи по одита. Всички тези органи, които споменах, трябва да направят така, че да има а, законност и регулярност а, по а, действията за съфинансиране, като за това отговаря Европейската комисия. По член 73 от регламента за структурните фондове от предишния програмен период 2007-2013, говоря за номер 1083 наклон черта 2006, се подчертава възможността за Европейската комисия при изпълняване на определени условия да, условия да разчита на становищата, предоставени от одитните органи за специалните или специфичните оперативни програми, така наречения принцип на единния одит, който упоменавате и вие тук, и е следствие на това да се намалят до минимум собствените му проверки. Става дума за оперативни програми с статут по член 73 Европейската комисия разчита на одитното становище на съответния одитен орган и провежда контрол на място, само ако има доказателства за някакви проверки, извинете, провали в системата, които да засягат законността и редовността на сертифицираните разходи, освен в случай, в който одитния орган вече не се е занимал с тези въпроси и не ги е поправил, в, и това да е отразено в одитното становище. Важно е също да се подчертае, че Европейската сметна палата като независим одитен орган на Европейския съюз не е част от системата единен одит. Също така трябва да добавя, че независимо от това, че одита на изпълнението, свързан с 73 ти член, единен одит, по предишния програмен период 2007-2013, все пак това е важно и за бъдещето, например, за приключването на този период. Там, където е даден статут член 73 е, на оперативната програма, комисията може да е сигурна, че заключителното плащане е законно и редовно, като увереност за това получава от одитни органи и не провежда свои детални проверки. В одита по изпълнението Сметната палата разглежда дали тази система дава ясна, сигурна основа, за да може тя да предостави изпълнение по 73 ти член и до каква степен може тя за периода 2010-2012 да разчита националните одитни органи. Сметната палата установи, че държавите членки Европейската комисия са направили големи усилия, за да направят една по-добра система за аудитиране на разходите по фонд Кохезия за програмен период 2007-2013. Палатата също така пред пресметна, че разходите по годишен одит на тези органи е между 110 и 130 милиона евро. Като основни институционни заинтересовани страни, включително и парламента, комисията и палатата постоянно подчертават, и не само в сферата на кохезията, че вътрешните системи за контрол би трябвало да постигат баланс между разходите за контрол, както и ползите от тези контролни механизми за приолавяне на нередности. Освен това, палатата заявява, че от началото на периода 2007-2013 Европейската комисия е направила голям напредък при разработването на системи, която да може да гарантира с увереност декларациите за увереност за законността и редовността на разходите по фонд Кохезия. Сметната палата също така прегледа изчисляването и отчитането на нивото на грешки в 19 одитни органа между 2010 и 2012 година и стигна до заключението, че 8 са най-общо ефективни, 9 частично ефективни и 2 неефективни. Освен това, 5 от 19-те одитни органа всъщност са дали по-низки е, нива на грешка за оперативните програми в годишните си а, доклади, което доведе до финансови корекции, които бяха наложени от управляващите и сертифициращи органи. Освен това Европейската пал... сметна палата а, посочи различни рискове в а, доклада на комисията, които пак са свързани с нивото на грешка, докладвана от одитните органи, информацията за финансови корекции, които са подадени от държавите членки. Европейската комисия може би подценява проблемите в своите отчети пред парламента и съвета. Например, палатата установи, че по време на прегледите на одитните органи и техните доклади, Европейската комисия има много ограничено приложно поле за верифициране на изчисленията на нивото на грешка и където е необходимо, трябва, не може да прави корекции. Цялата тази информация, която се залага в годишните контролни доклади, не дава възможност за преизчисление на тези нива на грешки или препотвърждаване, че методите за извличане на извадките всъщност са били спазени. Освен това, палатата смята, че има риск Европейската комисия да подценява остатъчното ниво на грешка, което всъщност е нивото на засягане от грешки на транзакциите, след като е започнала работата на контролната система и надзорната система, като има много ограничена сигурност в надежността и точността, която подават държавите членки по финансови корекции. Това е изключително важно, имайки предвид, че този процент от остатъчни грешки е основен критерий за това генералните директори на комисията да решат дали да имат резерви по определена оперативна програма, когато подават годишните си доклади за дейността. Освен това, Сметната палата а, каза, че комисията е изправена пред а, съответни предизвикателства за ефикасното прилагане на единен одит по член 73 за периода 2007-2013. Само ограничен брой оперативни програми, които са получили такъв статут единен одит до края на 2012 година, всъщност спазват всички необходими условия, 46 от 61 общо. Палатата също така установи, че има много ограничено вземане предвид на становищата подадени по член 73 и установи определени забавения при даване на статут единен одит на оперативните програми. Що се отнася до ролята на Европейската комисия при гарантиране на един подход, който да е консистентен по отношение на кохезионната програма. Сметната палата установи, че макар, че Европейската комисия има огромен напредък в тази сфера, тъй като е предоставила цялостни, ясни и общо прияти указания, които допринасят за по-доброта работа на одитните органи и техните методологии. Все пак през април 2013 година тя излезе с ревизирани указания за статистическите извадки и изчисляването на нивото на грешка, като по този начин укрепи основните елементи на модела единен одит. Палатата също така установи, че органите по одит са удовлетворени от е, изграждането на капацитет у Европейската комисия, както и обученията, които организира тя. Дами и господа, почитаеми евродепутати, Зная, че е, палатата и комисията не са на едно и също становище по всички въпроси, които са изложени в този специален доклад. Обеден съм обаче, че в времена, когато нараства натиска върху бюджетите на Европейския съюз и държавите членки, това, което е най-важно всъщност е да работим заедно, за да подобряваме постоянно управлението на кохезионните разходи в бъдеще, т.е. в настоящия програмен период 2014-2020 част, извинете. Това всъщност беше и целта на този одит на изпълнението и по-специално на препоръките на палатата към комисията. Палатата препоръчва комисията на първо място да укрепи а, своите проверки за точността и надежността на нивото на грешката, която се докладва от одитните органи, както и информацията за финансовите корекции, които а, се докладват от държавите членки преди да използват тези елементи в своя процес за увереност. След това да въведе нетни финансови корекции по оперативните програми, що се отнася до съответните одитни органи, които постоянно всъщност докладват докл проблеми, които не отговарят на истински им размер на базата на разпоредбите в регламента за 2014-2020. Да даде статут единен одит на всички а, оперативни програми, които отговарят на съответните изисквания. След това, по член 73, да се спазва мониторинга и да се използва работата на други аудитори при залагането на международните стандарти за одит. Трябва да предприеме подходящи мерки, така щото одитните органи да могат е, да работят с една стабилна и задължителна методологична рамка, така щото разходите на Европейския съюз във всяка една държава членка да бъдат проверявани по един и същи стандарти и резултатите да бъдат отчитани точно и ясно и накрая предлага разпоредби за държавите членки и комисията, за да могат те да споделят разходите по контрола в фонд Кохезия, имайки предвид какви са истинските разходи, които са направили държавите членки. И накрая, госпожо Гресле, господин Либерацки, почитаеми депутати, много ви благодаря за вниманието. Много благодаря. Да, наистина. Господин Балко, чудесен, много интересен доклад, а и вашето изказване бе интересно. Защото тук всъщност е основният ни проблем с един от големите фондове, структурните, структурният фонд по-точно. И това, което се случва с него е типично и за някои други фондове. Благодаря отново за доклада и искам да се обърна към колегите с молба да прочитат внимателно доклада, тъй като този въпрос ще се появява и в други ситуации. Не може да имаме резултати, според които аудиторските органи в държавите членки са 50% ефикасни, така да се каже. Допускат грешки в повече от 50% от случаите. Тоест, това не са надежни, достоверни данни, с които ние можем да оперираме. Това означава, че нашите изисквания не са достатъчно взети под внимание от националните аудиторски органи. А освен това, комисията трябва да може да контролира в по-голяма степен и по-задълбочено дейността на националните аудиторски органи. Това от една страна. От друга страна, контролът не е достатъчен, особено предвид огромните суми, с които оперират тези фондове. За това не трябва да сме толкова пестеливи при аудиторските проверки. И така да ви кажа, че следващия ни докладчик е в едно задръстване, така че ще е, има изказване от негово име. Аяла Сендер. Да, благодаря. Искам само да попитам дали Европейската комисия е предвидила да ни даде официален отговор на този въпрос, защото именно Европейската комисия работи с националните аудиторски органи. И освен това искам да попитам сметната палата в лицето на господин Балко по какъв начин по какъв начин, поне както чета в доклада на Бохослав, по какъв начин е отразен един въпрос, който често повдигаме и който е противоречив всъщност по своята същност. Одитът на годишните програми, а именно годишни са действията на Сметната палата, аудитите са с годишен характер. Значи тези годишни аудити как се стиковат с тези програми, които са с многогодишен характер. 5 или 7 години, например. Това искам да попитам. Това искам да попитам господин Балко. Как, по какъв начин се отразява в неговия доклад, доклад, който, за съжаление, не успях да прочета на време, как е отразено това разминаване? Как се аудитират програми, които са както с годишен, така и с многогодишен характер. Това първо. Второ, господин Либерацки, виждам, че е повдигнал необходимостта да разпределяме разходите по извършването на тези аудиторски проверки, да ги разпределим тези разходи между комисията и аудиторските органи на държавите членки. Искам да попитам как точно е предвидил, в какво процентно съотношение да е това разпределение. Това искам да го попитам Бохослав. И накрая искам да подчертая, че Сметната палата никога не е била поддръжник на чудодейното и чудотворно действие на националните аудиторски органи. Искам да попитам в този смисъл господин Балко, какво е неговото мнение относно тази система? Дали смята, че аудитите ще станат по-ефикасни, тези единни аудити имам предвид. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Някой друг колега? Не. Добре, тогава даваме думата на Европейската комисия. Thank you, Mrs. Chair. Um, the Commission welcomes the court's report. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Нещо важно, което ще ни се случва и за в бъдеще при тези доклади за надежност и достоверност. Но на първо място искам да се извиня от името на генералния директор на Реджи, който няма да може да дойде преди 11 часа. Същото се отнася и за Франциско Мерчан от генерална дирекция Емпл, т.е. трудова заетост. Те са заети на заседание на Корепер. Затова ще направя изявлението от, тяхна, от тяхно име. Наистина, както каза господин Балко, е изключително важно да работим заедно с Сметната палата, за да локализираме тесните места, да, ви, да действаме съвместно за разрешаването на проблемите и отстраняването на грешките. На първо място, Определено много ценим факта, че палатата стига до извода, че и комисията, и държавите членки са стигнали до един по-добър вариант на аудитиране на 2007-2013 година, този програмен период. Националните аудиторски органи си съдействат и с методология, и с директна конкретна помощ. Първото, ми, първото ни, първата ни препоръка би била комисията да проверява в по-задълбочена и по-голяма степен изводите на националните аудиторски органи както и изобщо на информацията, която постъпва от държавите членки, тъй като, за съжаление, понякога проблемите могат да бъдат недооценени на национално равнище. Целият процес цели надежност и достоверност на данните, които постъпват от държавите членки. Ако има съмнение, то тогава се базираме на, на резултатите на нашата собствена дейност, нашата собствена проверка и ако се налага, прекратяваме финансирането нашите аудиторски мисии до момента от 2009 година насам са покрили всъщност 90% от финансовите операции. И това всъщност ни дава достатъчно достоверна картина за това как се освояват средствата по всички оперативни програми във всички държави членки. При това го правим при абсолютно зачитане на прозрачността и отчетността. Имаме таблици, където ясно пише от кои държави членки, от аудиторските органи на кои държави членки приемаме информацията така както постъпва или пък тези държави членки, където обикновено се налага пре повторен преглед на ден, данните. Сега, втората препоръка е свързана с прилагането на последователни и прозрачни критерии относно единният аудит. Разбира се, че комисията разчита на съдействието на националните аудиторски органи съгласно член 73 от общите разпоредби. и оценяваме дейността на аудиторските органи като задоволителна в една голяма част от случаите, които биват считани за статус 73. Що се отнася сега пък до, третото, до третата ни препоръка, ние бихме искали да направим така, щото през периода 2014-2020 да имаме задължителни модели, по които да действат всички национални аудиторски органи в вторичното законодателство. Относно четвъртата ни препоръка, бихме искали да се въведат система от санкции, т.е. финансови корекции в тези случаи, където има определено занижаване на нивото на грешки. Има за съжаление, грешки, сериозни такива, които не са достатъчно рано отчетени, а именно 15 февруари на годината следваща годината на одита. По този начин ще повишим ефикасността на нашата работа, защото няма да повтаряме едни и същи грешки. И що се отнася сега до поделянето на разходите, на контролирането на програмите в областта на сближаването в програмния период, който започва през 2014 година на седне, този Въпрос ще бъде сред нашите главни приоритети. Ще се спазват принципите на пропорционалност преди всичко. Държавите членки, освен това, могат да използват техническо подпомагане от страна на бюджета на Европейския съюз в областта именно на проектите по сближаване. Благодаря. Благодаря. Много ясно ни обяснихте какво съдържи, какво изисква е, регламента. За това бих ви помолил да ни дадете изказването си в писмена форма, ако имате възможност, защото новите, новодошлите депутати биха извлекли голяма полза, ако могат да го прочетат отново внимателно. Обаче не чух какъв е процента средства, които контролира самата Европейска комисия. Дали може да ми го кажете за предходната бюджетна година или за предишната, още преди нея? Госпожо председател, искам да се върна към въпроса за занижаването на данните в докладите. Очевидно е, че Сметната палата смята, че това е сериозен проблем, който се допуска от националните органи и от комисията а, и не бива се подценява. А дали Сметната палата ще ни предостави одитни доказателства, които да ни ориентират за сериозността на този проблем? А нашата комисия както и Европейската комисия, трябва да разгледат тези е, въпроси е, от професионален аспект. И на второ място, според е, палатата, защо някои от одитните органи, според нея, занижават данните в своите доклади. Ще се опитам да допълня този въпрос. В Чешката република бяхме по време на предизборната кампания за Европейски пар, парламент и а, там се запознахме а, с а, проекти, които не че не са успешни, но просто продължават а, още. А, и а, това просрочване също има последици за финансирането. А, по-добре е за държавата членка да приключи на време един проект, дори ако смята, че това няма да стане по най-добрия начин. Как преценявате това? Благодаря, госпожо Гресле. Първо, що се отнася до а, сумите, които са обект на контрол. Какъв а, про, процент на извършените плащания или на бюджета се включват в одита? А, извършените от генералните дирекции проверки за 2069 одитни емисии за периода 2009-2011, което включва 90% от разпределените е, за освояване средства за този период. Що се отнася до конкретните проекти, при които са определен, е, определено, че има проблеми, имаме ясни правила. Ако се установи, че има проблем преди етапа на приключване на сметките, държавата членка има право да оттегли проекта и да го замени с нов проект. За новите програмни а, периоди 2014-2020 това вече няма да се допуска, ако информацията не е предоставена преди 15 е, февруари на годината N плюс 1, която е крайната е, дата за съответните е, проекти за тази година. Важно е а, да се идентифицират проблемите и да се предприемат действия от страна на държавите членки. Ако държави членки не го правят, не ни съобщават проблемите, то тогава не можем да се насочим към овладяване на съществуващи рискове по отношение на законосъобразността и редовността. И в такъв случай комисията ще бъде затруднена при извършването на реалните финансови корекции и така ще се загубят в средства. Надявам се така да отговорих на въпроса ви. А, имаше и въпрос от господин, Бо, господин Борн. Мисля, че го пропуснахте. Що се отнася до а, занижаването на стойностите в докладите, да, това е проблем. Виждате в докладите за дейността има ясно посочена информация за оперативните програми по държави членки, където процента на грешка се завишава от наша страна. И ако направите анализ на тези проценти, е, съвсем просто ще се опитам да го формулирам. Ако вярваме на информацията, предоставена от аудитните органи на държавите членки, е, то тогава ще се получи процентна грешка, който е под нивото на значимост, с който работи Европейската сметна палата, с иначе казано под 2%. След като Европейската комисия извърши анализ на предоставената информация, предвид предоставените от Светата палата констатации и от извършените контролни действия и одити, то тогава ревизираната стойност на процента на грешка е над прага на същественост в размаха на, на в доверителния интервал, който е прият от Светта палата. И както каза господин Бог, това е проблем, но Европейската комисия има изградена система за решаване на този изключително важен въпрос. Благодаря. Благодаря ви. Не за последен път ще поставяме тези въпроси, убедена съм и а, знаем, че трябва да ни кажете довиждане, защото ви чакат в Корепер. А, желаем ви всичко добро и смятаме, че а, комисията трябва да упражни по-голям натиск върху а, съвета, за да разглежда тези сериозни въпроси. Господин Балко, благодаря ви много а, може би е добре също така да а, говорим за тези проекти, които в един момент се оказва, че може би както прилагане не е толкова полезно. Как да процедираме? Благодаря, госпожо председател. Първо ще а, отговоря на въпроса а, на госпожа Сендър. А, въпросът бе за противоречието между годишните и многогодишните програми в общ план. А, би трябвало да имаме различен подход, когато сме Европейската сметна палата и когато сме Европейската комисия. Тоест, най-вероятната ориентировъчна стойност за процента на грешката е един вид момент на снимка, ако прилагаме подхода на Европейската комисия. Това означава, че остатъчният процент на грешката при е, Европейската комисия има е, многогодишен е, характер отново с оглед на защита на средствата в Европейския парламент. Но тези различни подходи при одита имат различни резултати и затова съществуват паралелно. В член 9, 10, и 11 от нашия доклад. Може да намерите повече информация, защото там се говори за принос на Европейската комисия в процеса за даване на увереност в резултат на различните подходи, годишните, е, е, ежегодните проценти за грешката не са пряко съпоставими. И за това изравняването се прави на много годишна база и оттам се правят финансовите корекции, които се, се прилагат след това на национално ниво. Мисля, че казах каквото мога по този въпрос. Ще, дам, ще предам въпроса на господин Вебер, който е от Генералната ни дирекция и е по-експертно владее нещата. Що се отнася за следващия въпрос, искам да ви помоля да погледнете страница 23 в квадратчето на нашия одитен доклад. Там пише, че а, има значително занижаване на данните за оперативните програми в годишните доклади за дейността. И а, трябва да се а, обърне внимание на националните аудитни органи. Ако а, видим а, какво точно е записано в този текст в квадратчето, ще видим, че Европейската комисия е съгласна с нашата констатация и поради това именно това е най-доброто е, одитно доказателство, което може да предоставим. им, искали сме конкретни данни и получаваме огромни масиви от данни, които включваме като одитни доказателства в нашите доклади. Те не са тайна тези данни, но все пак имат до някъде поверителен характер. И за това можем да ви предоставим тези е, данни, но не ги носим със себе си. Това е огромен обем от е, информация. Да. Благодаря ви. А, господин Балко а, всъщност а, каза основното от това, което можеше да се каже днес. Докладът има за цел да освети до някъде този въпрос за многогодишността, както се обяснява в хода на нормалната процедура сдаване на увереност. Да, са а, това са а, дейности, които се отчитат в ежегодните отчети с дейността. Но освен това има остатъчен процент от грешка, който а, също води до недостатъчно голям размер на финансовите корекции, които трябва да се а, а, начисляват. Това е разписано в параграфи 9, 10 и 11 на доклада, за който говори господин Балко. Що се отнася до нашите констатации, няма успорване от страна на Европейската комисия за тези констатации. Трябва да кажа, че във всички случаи Европейската комисия е предприемала адекватни действия, за да се коригират слабостите, които се установяват при одитите. Това е а, картината, която сме регистрирали при 2012 година, а, тя а, в доста отношения вече не стои така към днешна дата. А що се отнася до, до различни примери, искам да спомена няколко. В някои аспекти просто не са разгледани както трябва. А, например, възлагане на обществени поръчки, държавни помощи, проверки на финансовите инструменти. А в тази връзка е, неодавна Европейската комисия предостави а, е, указания към одитните органи, за да могат те да а, е, изпълняват тези задачи по-добре в бъдеще. Друг, е въпрос, а, друг въпрос е по какъв начин се извършва а, подборката на елементите, които одитните е, органи след това проверяват. Просто някои аспекти остават извън извадките. А, за докладването е, искам да кажа, че има сходство в подхода и при Европейската комисия. Когато се преповтарят вече извършени одити от одитните органи, ние искаме дали на базата на същата информация, коя, която те са гледали, ние ще стигнем до същия извод. А, сега за а, националните декларации и за разходите за контрол. Първо за националните декларации. Вярно е, че имаме някои резерви по отношение на това, по какъв начин това дава принос за цялостната увереност. Някои държави членки не съвсем доброволно предоставят такива декларации. Това е посочено и от Европейската комисия и от Сметната палата. Но освен това, имаме в системи за контрол на отделните оперативни програми, които дават ценна информация. За разходите за контрол. Вярно е, че нашите наблюдения потвърждават ориентировачните стойности на Европейската комисия. Около 0,02% са разходите, които се използват за а, финансиране на дейността на одитните органи. За другите не знаем, 3,5% беше в началото. Това, което казваме в доклада е, че трябва да се преразгледат тези стойности, защото това, което ние гледахме, беше само тази част от разходите, което е за финансиране на одитния орган. Това е много малка част от общото, общото 3,2%. Благодаря. Няма други, които а, да са поискали думата. Много интересно а, протече този а, дебат в 11 часа ще дойде представител на ОЛАФ, който ще ни представи годишния доклад и така ще направим едно прекъсване до 11 часа. Благодаря на всички, които участваха до тук. Дами и господа, колеги, нека да започнем с заседанието. Започваме с шеста точка, годишен доклад на надзорния съвет на ОЛАФ. Добре дошъл на Херберт Беш, господин Пости, Искам също така да приветствам генералния директор на ОЛАФ и другите присъстващи надзорния съвет е един орган, който се назначава от парламента, комисията и съвета. Нямаме много междуинституционални органи, затова обменът с този орган е изключително важен. Задачата е всъщност да видим работата на Олаф и да наблюдаваме какво се случва. Двустранна е тази задача, защото органът е част от Европейската комисия, така че идеята е на надзорния комитет е да извършва мониторинг върху дейността, която е независима. Основната задача е да проверим работата, както казах, и е, да контролираме европейските фондове. Трябва да видим също така как е, Вървят разследванията в организацията и правата за разследване се спазват. Освен това, що се отнася до резултатите, е, трябва да кажа, че те трябва да бъдат споделени е, с е, съответните органи в националните държави, без да се споменават съответните лица, по които тече оперативно-следствена работа. 2013 година всъщност е, имаше последна среща, ако не се лъжа. Имахме информация подадена, че не е имало е, достъп до определени актове. Искам да разбера и какви са условията на работа в този надзорен съвет, е, защото те са единствените, които биха могли да извършват надзор върху работата. Намесва се надзорния съвет, след това депутатите биха могли да зададат въпроси. Така че ще дам първо думата на колегата от съвета. Имаме различни документи, те са пред вас, имате доклад, имаме други документи, поверителни също. Моля да погледнете документите и това становище е от 2012 година. А, имаме и публични документи. След това това е част от работата на надзорния съвет и имаме и първоначален доклад който е оригинален. Виждате и поверителния. Може би надзорния съвет ще ни обясни различните части и ще разберем защо всъщност жълтата част не сме я получили. Първо, добре дошли. Давам думата на господин Данопсън. Имате думата. Uh, uh, Благодаря. Почитаема госпожо председател, заместни председатели, почитаеми депутати и Комисията по бюджетен контрол, от името на всички членове на надзорния съвет, както и на кадровия състав, искам да ви благодаря за това, че ни поканихте да представим годишния си доклад за изминалата година. Това е една уникална възможност да свържим годишния доклад на надзорния съвет с настоящите тревоги. Надзорният съвет може да информира новите депутати в Европейския парламент за въпросите, които са заложени в годишния доклад, както и доклада пред институциите за опазването на разследващата независимост на ОЛАФ. Надзорният комитет е, е основен елемент е, за двустранната работа на ОЛАФ. От една страна независим, независима оперативна работа, която се надзирава от този съвет, директорат и АБЦ, това са онези, които се занимават с разследваща дейност и пол... част, която се занимава с политики. Това се контролира от кабинет и дирекции. Дирекция Д е тази, която изготвя политиките и отчетите. Надзорния съвет прави така, защото Европейската комисия да не смесва двете страни на нашите работа и да нарушава независимостта на ОЛАФ, т.е. да контролира започването на случаи, приключването на случаи, както и да получава информация по разследваща дейност във връзка с работата на комисари. 13-та година беше изключително предизвикателна за надзорния съвет, защото няма достатъчно хора, няма сътрудничество, трудна среда за работа защото в крайна сметка реформата е изключително важна. 2013 година също е година на успехи за надзорния съвет. Четири основни въпроса бяха изгод... разработени, имаше четири доклада, различни позиции, наблюдения, препоръки към генералния директор на Олаф. Трябва да поздравим и Олаф, кадрите в него, както и генералния директор за постиженията през 2014 година. Лъв приложи част от препоръките на надзорния съвет, като например подобряване на законовия преглед. Не мога да кажа обаче, че е, има постижение по последния въпрос, защото прилагането не означава достъп до файлове, до базови данни и до информация, която е необходима за извършване на нашата работа в надзорния съвет. Освен това, генералният директор, посредством ръководителите на звена, информира кадрите да не говорят с надзорния съвет, нито пък да говорят с секретарията. Той потвърди това лично пред нашия секретарият на надзорния съвет миналата седмица. Да, е, начина на работа, имайки предвид лошото прилагане на същите са една пречка за постоянен диалог между Олаф и надзорния съвет. 2013 година е година на тласък за работа на членовете на надзорния съвет. Бе изготвен етичен кодекс, стратегически доклад, както и правила при случаи на конфликт на интереси. 2013 година всъщност проправи път за интензивната работа 2014 година. Нов член се присъедини към нас, надзорния съвет има повече ресурси и се отвориха нови хоризонти за надзор – Например, връзките с тютюневата индустрия, 23 случая, които автоматично са бяха отворени в един и същи ден, правен преглед на подбраните случаи или дела. По-късно ще говоря за това, преди да започна с годишния доклад на надзорния съвет, но трябва да кажа, че оперативната част при Олаф не се наблюдава достатъчно подробно. Не може да има добър надзор, когато Олаф решава каква информация ще даде на своя надзорник. И това, почитаеми депутати, всъщност е нещо, което ни безпокои. Не можем ние да кажем с информацията, с която разполагаме, дали Олаф е независим или не. Дали е независим от Европейската комисия. Не сме информирани за това никой не може да разбере. Имаме кадри, но нямаме достъп или имаме много ограничен достъп до информация и до процесите, и до системите, където се обработват файловете. Освен това, нашия секретарят не може да комуникира на техническо ниво с онези, които изготвят информацията в ОЛАФ или пък с разследващите органи информацията се зачертва или покриваш черен маркер и не знаем точно какво става. Европейската комисия като че ли знае повече за това какво прави Олаф, отколкото надзорния съвет на Олаф. В този контекст а, имаме доклад, с който се отчитаме пред вас и пред институциите за опазване на разследващата независимост на Олаф. И в съвета, извинете, и надзорния съвет споменава 9 тревоги. Нека да ви дам малко предварителна информация за това какво се съдържа в него. След това ще говоря за случая с господин Дали информация за институциите, надзорния съвет ясно заявява, че ролята му в момента е в риск, че секретарията не може да работи свободно, за да подготви или извършва надзор. Какви пречки се създават ежедневно и как Европейската комисия може да има по-ясна представа за това какво случва в ОЛАФ от този надзорен съвет. Когато трите институции замислиха създаването на ОЛАФ, те решиха, че трябва да има надзорен съвет за неговата работа, като така гарантират независимо от институциите и зачитане на високи стандарти на работа. Този надзорен съвет винаги е, е съдържал е, експерти с висок е, ценз, хора с цен за какъвто има генералния секретар. Сега ние не можем да гарантираме независимостта на Олаф. Например, Олаф участва в заседания с Европейската комисия без да информира своя надзорен съвет. Освен това, Европейската комисия излиза с законодателни предложения, като това свързано с контрол на процесуалните права, което прави Олаф зависима от Европейската комисия. Не на последно място, това, което се случва в тайния сектор и другите процедури, повдига много тревоги. Що се отнася до самия надзорен съвет, трябва да кажа, че имаме, те имат огромни пречки пред работата си. Има пълен блокаж по определени файлове. Например, когато сме искали информация от Олаф по отделни дела. Например. Не. По тези причини Европейски съвет кани европейските институции да помислят последните мерки. На първо място, за отчитане на процесуалните права, които да се извършва от надзорния съвет или поне под надзора на надзорния съвет. На второ място, проверката по законността в ОЛОВ, що се отнася до инвазивни разследващи мерки, трябва да бъде подсилена и формализирана. Три, мандата на надзорния съвет трябва да има а, право да наблюдава отделни дела. Информацията до отделните дела трябва да бъде подавана пряко, но без да пряко на намеса по делата. Пряката връзка между Европейската комисия и ОЛАФ и особено, що се отнася до тези заседания, наречени Clearing House и ролята на комисията по избягване на измами. На шесто място гарантиране на прозрачност по набиране на кадрите в ОЛАФ, като се гарантира участието на надзорния съвет при подбора на средни кадри на средноуправленско ниво и високоуправленско ниво. След това рационализация на подбиране на членове на надзорния съвет, като се е, назначават такива не до края на мандата на съответния съвет, а с безсрочен договор гарантирането на независима работа на секретарията на надзорния съвет, като може той да разполага с бюджетни правомощия и кадрови правомощия. Надзорният съвет трябва да каже, че секретарята не е независим от Олаф, защото генералният секретар всъщност назначава и оказва натиск, що се отнася до мобилността, мисиите, обученията и други елементи, като нашия секретарят по този начин много трудно може да работи независимо. Дами и господа, почитаеми депутати, в началото трябва да кажа, че съм изненадан, че доклада за 2012 година е включен в вашия дневен ред. Когато генерален директор на ОЛАФ, независимо от официалното ни искане, не е решил дали това становище ще бъде публикуване в раздела Надзорен съвет, вече това предизвиква въпроси. Олаф не, е- Олаф не е авторизирал публикуването на собственото ни, собствения ни доклад в собствения ни раздел от сайта, като миналата седмица ни каза, правните аспекти на тази публикация в момента се разглеждат и следователно не се намираме в позиция да ви отговорим на днешна дата. Край на цитата. Анал... Олаф анализира дали съдържанието отговаря на неговите критерии. Така, становището, което е публично, прилагайки европейски регламент, може да бъде намерено само на сайта на едно НПО – Corporate Europe Observatory. По съдържанието надзорния съвет реши да не коментира по фактите, за един, говоря за 2012 година, и продължава да пише по същия начин. Не сме излизали с пресъобщения, комуникации и какъвто е вид контакт с медиите след приемането на този доклад през декември 2012 година. Надзорният съвет на Олаф отбелязва, че Олаф не е контактувал с нас по отношение на този доклад. Надзорният съвет реши да анализира случая с господин Дали, бивш комисар, за да извлече системни полуки за това как текат разследванията, да види какви пробойни има в съответния регламент и за да направи така, че генералният директор да не получава никакви указания от лица външни на разследването. След реорганизирането на ОЛАФ и въвеждането на новия ИСАП, свързан с разследващата дейност, случаят Дали е единствения, който е започнат, разследван и приключен по новите правила в новия ИЦЕП, ИСИП, и СИП, извинете, което са инструкции а, до а, състава по отношение на разследващите процедури. Докладът е написан много дипломатично казваме, че нашия съвет поставя под въпрос независимостта на ОЛАФ от кабинета на Европейската комисия. Уважаеми депутати, в този доклад надзорният съвет на ОЛАФ си е свършил работата. Работата, за която е създадена организацията – мониторинг и гарантиране независимостта на ОЛАФ, защита на институцията, на това да бъдат е, надежни разследванията и работата при трудни условия. Що се отнася до съдържанието на становището 2 от 2012 година, можем да кажем следното. По 1073 последни доклад по казуса ще бъде изпратен на националните власти, когато съответните правонарушения попадат под наказателното право, на което и да е от държавите членки. Когато бъде предадена тази информация, ОЛАФ ще информира надзорния съвет, така както е записано в 11.7 от регламент 1073. Независимо от правните си задължения, Олаф и надзорния съвет до съответната дата на това становище 2 от 2012 по джентлманско споразумение и в един отличен дух на сътрудничество. Секретарията анализира хартиените документи, докато има достъп. Ние и до днес не знаем дали това са всички документи, с които е трябвало да разполагаме. Например, записването на телефонен разговор между съответно лице и свидетел не е предоставено на нашия секретариат. Надзорният съвет повдига изключително а, сериозни въпроси, свързани с правните задължения за откриване на разследване, зачитане на фундаменталните права на лицата, които биват разследвани, защитата на данните на лица, които не са разследвани от Олав, защото Олав все още разполага с данни а, за такива лица и лицата не са информирани за това, че Олаф разполага с данни за тях. След това, казус за слушан, свързан с комисар. По, е започнат много бързо по искане пряко на господин Барозо. След това, становището бе публикувано, след като се свързахме с трите съдебни органа, които отговарят по него, и те ни информираха, че не възразяват да публикуваме съответното становище. Дами и господа, почитаеми депутати, няма да навлизам сега в подробностите на годишния доклад на нашия съвет. Бяха представени на предишната ви комисия, институциите ги чуха през април. Част обаче от постиженията на тази година трябва да бъдат споменати. Преди това обаче, поради ограничения достъп до отделните дела, надзорния съвет трябваше да се съсредоточи върху процедурни въпроси по работата на Олаф. За ваше удобство сме донесли принтирана принтирания доклад, както и специалния доклад за независимостта на Олаф, секретарията сега ще ви го раздаде. However, and finally... И накрая, част от постиженията тази година трябва да бъдат споменати. Четири становища, включени в доклада, са част от тях. Първото е становището за е, проектобюджета, становище 2 за оплаквания и жалби, третото за приоритетите в политиката по разследванията и след това четвъртото, свързано с подбора на делата. Благодаря ви за вниманието и сме готови за въпроси vielen Dank. Wenn ich es richtig sehe, dann... Много благодаря. Как стоят нещата? Изглежда, че е, стоят още по-сложно за вас като надзорници, отколкото за когото и да било друг. За съжаление, така искам да кажа. Кой иска да вземе отношение? И не се заповядай. Да, благодаря, госпожо председател. По повод на дневния ред. Просто да ви кажа, че документите ги получаваме едва сега. И гостът от Олаф за първи път е, взима думата пред нас и ни споделя резервите, относно до каква степен могат да бъдат разпространявани поверителни или неповерителни документи, бих искала да разбера до каква степен наистина са поверителни и какви са правилата за работа с поверителни документи по принцип. Сега, тук в доклада, в становището има много информация. Последният доклад, който пък получихме е, преди 5 секунди едва ли не, от юли месец, от 16 юли 2014 година. Бих искала, значи, да имаме малко повече време, за да се запознаем с тези е, становища и ако може отново да го заложи в дневния ред на някое друго заседание. Може би трябва сега да говорим по същество. Това, което бе предвидено в е, дневния ред, а именно годишният доклад на надзорният орган на ОЛАФ. Това е предвидено да обсъждаме днес и освен това смятам, че ни вълнува особено не само заради конкретния случай, заради конкретното дело, което ни вълнува, а по принцип е добре да уточним до каква степен документите са конфиденциални и до каква степен всички сме на едно мнение за това какво е конфиденциално и какво не имам предвид ние, парламентарната комисия, ОЛАФ и надзорният съвет. Предлагам с други думи това, което получихме като допълнителна информация, да го дообсъдим в някой друг момент, а сега да се ограничим до предвиденото в дневния ред. В някое, при някое друго заседание ще имаме достатъчно време да обсъдим полученото днес. Имам предвид, че не е добре да смесваме нещата, защото просто няма да се отнесем с необходимата сериозност към годишния доклад за дейността на надзорния комитет, който заслужава изцяло днешното ни внимание. Благодаря. Благодаря. Благодаря на гостите от Олаф за чудесно свършената работа. При, освен това, при изключително сложни обстоятелства, доколкото разбирам. Това всъщност не е нищо ново за нас. От години от години вече натрупваме оплаквания, жалби за работата на надзорния съвети за това до каква степен всъщност тя е затруднена, едва ли не е невъзможна. Но тъй като има много нови колеги, искам тяхното внимание да привлека върху факта, че на времето, когато взехме решение да създадем ОЛАФ, изключително много наблегнахме на нуждата от надзорник, за да имаме гаранции. За да имаме гаранции за това, че фундаменталните основните права на анкетираните, на разследваните бъдат зачетени. Връзките между генералният директор на ОЛАФ и надзорният комитет, за съжаление, не само, че не се подобряват, а и се влушават на последната среща на координаторите на тази наша парламентарна комисия. Проведохме го в сградата на комисията и обсъдихме надълго и на широко със съответния комисар политиката за преследване на измамите, за това как можем да покрием евентуалните лагуни, за това как надзорният комитет да направи така, защото думата му да се чува. И получихме тогава уверение, че затрудненията ще бъдат преодолени. Сега обаче виждам, че в годишния доклад, който току-що ни е, връчиха, и освен това от чутото в конкретните примери на господин Денов, разбирам със съжаление, че всичко, което току-що ви разказах, си е останало в сферата на пожеланията и съвсем не се е случило реално. По въпроса за метода на работа, за подбора на файловете. Няма яснота. И за това се обръщам към вас, госпожо председател, с молба, ние като парламентарна комисия по бюджетен контрол, да вземем нещата в ръце и да помогнем на надзорника на Олаф, без чиято роля Олаф няма да може да изпълнява законните си правомощия. Искам един конкретен въпрос да задам на господин Дънов за документа от 2012 година, който е приключен и ни е предаден. До сега имахме само извадки от него, сега имаме целият доклад пред себе си и аз самият го попрелистих Виждам сега обаче, че има добавени в жълто оцветени части, за които ние не знаехме. Искам да попитам защо има две версии, две издания на този документ. Защо първо има, ни се предаде документ, който уж бе окончателен. След това получихме друг и от сравнението стана ясно, че Първият Б с по-малко информация и нямаше всъщност смисъл изобщо човек да го чете. Вторият документ съдържа повече информация и по-интересен. Защо ни карат да работим два пъти с други думи? И когато препрочитам сега отново документа от 2012 година, разбирам, че в един определен момент Олаф е взел решение Всички разследващи дейности, свързани с комисар Дали, да бъдат прехвърлени на малтийските власти. Това не бе споразумението, до което стигнахме по време на предходния парламентарен мандат. Бяхме се разбрали надзорният съвет да разполага с 5 дни, през които да извърши спокойно разследващата си дейност. Как се развиват сега нещата и докъде са стигнали? Взето е явно решение да се прехвърли досието на малтийските власти, без за това да се разполага с разрешението на надзорниците на Олаф. И така всъщност се задейства механизъм, който ние никога не сме одобрявали, за който даже не сме знаели. Е, съгласна съм и аз с казаното от госпожа Аяла Сендер, а именно, че след лятната почивка трябва отново с по-голям ентусиазъм да се заем с всички тези въпроси. Благодаря. Много благодаря за въпросите. Първият въпрос, защо има две версии, две издания на доклада. Първото, първият доклад е наистина този, който ви дадохме в началото. Междувременно подчертахме, че е конфиденциален, а вече не е всъщност, защото е публикуван, направено обществено достояние и просто продължава да пише, че е поверителен на всяка страница, просто защото не искахме да променяме началният вариант на доклада, преди той да престане да бъде поверителен. Сега, крайният доклад, наистина крайната му версия, с която разполагате в момента, е по-различен, защото сметнахме, че има информация, които, с която вие не разполагате, а би трябвало. Има още съдебни процедури, които са в ход, също и лични данни, с които боравим и именно по тези причини не може да бъде обнародван този втори вариант по съответни законни изисквания. Междувременно, междувременно тогавашните поверителни данни вече станаха обществено достояние. Това първо. Второ, има три съдебни институции, които всъщност продължават да работят, а именно съдебните власти на Малта, Люксембург и Белгия, както и съда на Европейския съд. И обменихме писма и ги попитахме изрично дали имат нещо против обнародването на официалният първи вариант поискахме в писмена форма, с други думи, тяхното съгласие. И всички тези три съдебни институции, които ви изредих, казаха да, може да го публикувате. Тоест, 2 и 2 прави 4. Имаме писмено съгласие за това, че нямат нищо против въпросните съдебни инстанции да обнародваме текста, а пък след това се оказа, че това не е така. Не знам дали отговарям на въпроса. Ако не отговарям, задайте ми повторен въпрос. Второто питане, което получих за петте дни. Какво е влиянието върху цялата процедура на факта, че петте дни не са спазени? Трудно е да се прецени. Защо? Защото файлът бе изключително сложен и ако имахме въпросните 5 дена, нямаше да бъде, кой знае колко лесно, да излезем с крайен вариант, дори за тези 5 дена. Много работа имаше, така че не можем да се произнесем ясно това е или това би бил резултатът. ако бяхме получили информацията преди с, с пет, пред петте дена предварително, може би, разбира се, щяхме да имаме повече време, за да информираме генералния директор, да задвижим целият механизъм и да попречим на предаването на досието на малтийските власти. За съжаление обаче това не се получи. Благодаря. Меще? Niemand? Kollege Vaughan. Vaughan. Uh, thanks, Chair. Uh, that was... Благодаря. Да, наистина експлозивна презентация изслушахме от надзорният съвет на ОЛАФ и тук се поставят много въпроси пред нас като парламентарна комисия. Наистина, и аз съм на мнение, че през есента трябва отново да се върнем и да проведем по-задълбочен и по-дълъг дебат върху всичко, което е, се повдигна днес като въпрос тук. Аз е, самият бих искал да задам някои въпроси, но ще ги запазя за по-късно. Връзките между надзорника и Олаф са определено нещо, което откриваме до голяма степен ние днес тук. На 16-та страница на доклада пише, че има определен начин на работа, регулират се взаимоотношенията между надзорника и ОЛАФ. Въпросът ми е дали тези споразумения са споразумения и на двете страни. И ако е така, защо съответно има недоразумения? Дали методологията не е била достатъчно изчистена от самото начало или след това прилагането в практика е поставило проблеми. Дали едната страна смята, че тя изпълнява задълженията си, а другата не ги изпълнява или обратно и така нататък. Защо до такава голяма степен има разминаване на очакванията? Това е важно и за надзорника, и за самата организация ОЛАФ. Благодаря. Аденолф. If you allow, I would like to, to give the, uh, the floor now. To... Благодаря. Искам да отговоря на въпроса, е, но ще дам думата на Томас, тъй като той участваше в договарянето на общия начин на работа. Благодаря. Надзорникът работи по начин, по който, за който ние сме ви информирали отдавна не всичко е черно. И надзорният комитет и ОЛАФ, особено надзорният комитет в нашия случай, положи усилия да стигне до максимално добър резултат при разпределянето на, определянето на начинен на обща работа. Има е, поредица структурни въпроси, по които нямаме ясни инструкции, има по-скоро разнобой на мненията. Някои неща са определено неясни, свързани с общата, с, общата, с общия секретариат. След това контрола, мониторинга, кой ще ги изпълнява и каква ще бъде ролята на надзорният комитет в началото, в средата или в края на процеса. Тук е, се поставя въпроса за равновесието, за баланса, кой, който трябва да се намери. И в заключение искам да ви кажа, че документът бе наистина по вкуса и на двете страни бе прият като краен вариант от двете преговарящи страни, от генералния директор на ОЛАФ и от представителите на надзорния съвет. По въпроса сега за конкретното му прилагане, ние всички сме външни експерти, имаме общи понятия от европейско наказателно право, но не сме кой знае колко големи специалисти по конкретните информационни програми, с които оперира Олаф. Това бяха общите елементи, които поставихме в основата на нашето сътрудничество, а конкретните специфични елементи, когато започнахме да работим заедно, показаха, че има разминаване. Информацията наистина отговаря на изискванията, но не е кой знае колко полезна, защото или е много, или е прекалено малко. По време на преговорите всъщност не си дадохме сметка, не предвидихме, че това ще бъде така, така че в момента се опитваме отново да предоговорим с разрешението на генералния секретар на АЛАФ, да предоговорим, да пренапишем някои от точките в това споразумение за да може информацията, която стига до нас, да бъде по същество. По въпроса за предела, за границите на прерогативите на надзорниците, както и достъпа до личните данни, които наистина са от край и време много щекотлив въпрос. Принципно, това не е отречено от ОЛАФ, но конкретният достъп до информацията отново поражда различни мнения и различни становища, които все още не са изравнени. И вместо да работим на парче, по-добре би било институционно и още от самото начало да разрешим въпроса. Това е краткият ми отговор. Мога, разбира се, да дам и допълнителна информация, ако има нужда от такава. И накрая да ви кажа, че аз съм за идеята, която току-що чухме, че през есента ще се дообсъди всичко това. Просто да ви кажа, че сме поизостанали с годишния а, доклад и междувременно се, полу... се получават нови елементи, нови събития, така че от а, днешната гледна точка много от информацията, която се съдържа в годишния доклад, може би вече да не е съвсем актуализирана. Благодаря. Herbert. Vielen Dank, Herbert Bösch, unser ehemaliger Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses der Jahre. Сега, господин Буш, той беше председател на комисията от 2007-2009 Госпожо председател, ще допълня, за да не се получи погрешно впечатление. За работните отношения между Олаф и надзорния съвет, ако сте получили впечатлението, че не са добри, искам да ви поправя. Просто те нямат такива взаимоотношения ако ние нямаме достъп до делата, не можем да проверяваме нищо, не може да ви уверим дали данните, които ви предоставя Олаф са такива или не. Може да си помислите, че те просто ви разказват приказки без никаква връзка с действителността, но ние имаме задължения а, от законодателя. И искам да се обърна към а, вас като част от законодателя за новия а, период. А моля ви, помогнете ни, за да си вършим работата. Помислете само колко пари се харчат а, за нашите самолетни билети. Няма надзорен орган по света, на който да бива отказван достъп а, до а, данните, които трябва да а, проверява. Би било добре, ако имахме достъп а, до информацията. А, и ако можем да ви предоставим доказателства за това. И наистина има такива, защото при няколко дни съдът излезе и каза, че това не може да се приеме като доказателства. Ако нямаме достъп до делата, няма никакъв смисъл. Просто стягаме куфарите и кой откъдето е. Затова а, ние не искаме а, това да продължава и затова предаваме штафетата към вас, а, както и към съда, към комисията, към сметната палата. А, от таблицата, която имаме, е видно, че 2011-2012 година е тъй наречният етап на подбор – е трябвало между 6 до 8 месеца. После е, се е съкратило на 1 до 4. Мнозина биха се разтревожили от подобни данни. Дали сега нещата се вършат много добре или преди това са се вършили много зле? Какво означават тези цифри? 430 дела са от, открити за един ден. Това не е възможно, когато работим с европейско законодателство. Трябва да имате а, разумни подозрения, трябва да имате обосновка. Но дали това е така, ние не получаваме информация от септември не си пишем по електронната почта с Олаф, но пак не успявам да си вършим работата. Не знаем какво означава това, дали данните за продължителността на процедурите са вярни, дали се правят проверки за законосъобразност. Нищо от това не можем да сме сигурни как стои. Всичко това е просто а, разказ написан на хартия един малък кръг хора в Европейската комисия го знаят и те казват, ами а, за това създадахме ОКЛАВ към генерална дирекция ЮКЛИФ, но тя е дирекция, която е подчинена на, на генералния, съответния генерален директор в комисията. Ние видяхме, че в това а, се крие известна опасност. А, Имаме и опит по отношение на подаващите сигнали в Европа. Ние не знаем какви са гаранциите за защита на тези лица, как може да очакваме хората да подават сигнали за нередности. А, моля ви, помогнете ни да си вършим работата. Ако не, просто закрийте консултативния а, комитет, а, но тези е, вълшебни, е, приказки за вълшебници и за независимост на Олаф трябва да престанат. Да, е, благодаря ви. Ситуацията е сериозна. Не може да се остават нещата така и генералните директори и комисарите в комисията просто се подхигват удачно. Господин Пирински иска думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от новите депутати. За това ви моля за снисходителност. Ако някой от моите два въпроса сочат, че нямам достатъчно информация. Единият е по-общ. Както чухме в началото на доклада, целта на съществуването на надзорния съвет е да а, гарантира и засили независимостта на ОЛАФ чрез а, упражняването на възложените му компетентности. Така, моят въпрос е дали ОЛАФ не проявява интерес към това да бъде независим не проявява интерес да има надзорен орган, който да е независим и да препотвърждава независимостта на Олаф, защото това е същината на въпроса по какъв начин Олаф осъществява своите правомощия с достатъчно гаранции, че не може да му се повлияе неправомерно. Или дали въпросът е че може би не е намерен точния баланс между една строга надзорна функция и, и е, някои съвсем легитимни опасения от страна на ОЛАФ за чувствителни, деликатни въпроси, свързани с конкретни дела. И предвид на тези въпроси си мисля, че може би не е лошо да се проучат първо основанията, а, на това, което се превръща в доста взривоопасна ситуация. Втория ми въпрос е, касае нещо от страница 9 точка 9 от доклада по отношение на приоритетите в политиката за разследване. Тук става ясно, че надзорния съвет е поискал Генералната дирекция за ОЛАВ да направи оценка на резултатите от прилагането на тези приоритети с 2012-2013 във всяко от приоритизираните области, заедно с резюме от а, заинтересованите страни по отношение на обратната връзка. Дали това е направено и възнамерява ли се като действие за бъдеще? Благодаря. Господин Деньов, за първия въпрос ще дам думата на колегата ми, аз ще отговоря на втория. По първия ви въпрос, отличен въпрос, а, той би трябвало да бъде пояснен, в идеалния случай, от легислатурата – Олаф, не мога да говоря за тях как виждат себе си като организация. Ние като надзорен съвет просто имаме някои впечатления. В моята страна аз съм председател на Сметната палата и тя а, проверява и нашата, а, нашите тайни служби. Трябва да кажа, че там работим много по-лесно и да, по-лесно можем да си осигурим достъп до съответните интересуващи ни релевантни части от тайните досиета. А при Олаф не е ясно точно какво проверява надзорния съвет, за да гарантира независимостта на Олаф и този въпрос е от системен характер и се нуждае от изясняване. Второ, освен това, съм заместник-председател на а, европейските върховни одитни институции и трябва да кажа, че това е а, въпрос, който касае не само а, тайните е, служби, които съществуват в а, страните членки, а между другото една обща служба, която се занимава с а, сериозни тежки криминални разследвания. Та, за да се върши работата както трябва, има нужда от строг надзор, което означава да има добра комуникация в добър тон с надзорните органи. И отново по, като системна а, особеност това не става. М- значи отново искам да кажа, или трябва да имаме градивни взаимоотношения, или пък да нямаме никакви, т.е. да няма никакъв мандат за такава комуникация с надзорен орган. Това мога да кажа. Благодаря. Аз ще отговоря на втория въпрос. А, за а, приоритетите в политиката на разследване, това е сравнително нова система от 2002 година а, като има препоръка да се издадат а, насоки за това как да се работи, а, как да се използват а, ефективно ресурсите. Втората препоръка, а, за която вие говорите, за връзка с а, заинтересованите лица по отношение на разходите а, а, и оценките за резултатите от тях в европейските институции. На трето място да се направят полуки от оценката на резултатите и накрая да има а, конструктивен диалог с надзорниците. А, как стоят нещата сега? Доколкото знаем, както се препоръчва тук, а, трябва да има насоки, но Олаф не ги е публикувал. А, не, няма а, призиви, връзка с а, заинтересованите страни, за да се определят а, тези репери за оценка на резултатите. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз съм съгласен с позицията на Инес Аяла Сендер. De, de, de este... В смисъл такъв, че обхвата на доклада и е, декларациите, които чуваме, наистина заслужават повече обсъждане, защото всъщност изглежда, че този орган няма просто възможност да си изпълнява функциите, нещо, което наистина е тревожно. Искам да попитам сега нещо изненадващо, което прочитам в изводите. Пише, значи, че трябва да се повиши участието на надзорния комитет в подбора на персонала, не само на висшите служители, но и е, средния персонал на, в иерархията. Питам се, значи, защо има бюджетни правомощия и правомощия свързани с личния състав, защо, с други думи, отново създаваме нови центрове, които автономно и самостоятелно да взимат решения, когато се стремим към повече бюрократично облегчаване и централизиране на процедурите. Защо трябва да има такива функции сега този комитет по надзорен комитет, след като принципно Европейската комисия е натоварена с тези функции за селекция и подбор на персонала? Благодаря господин Поше. Надявам се, че правилно произнасям името ви, ако не моля да ме коригирате. Е, Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. И аз трябва да кажа, че съм нов е, депутат в Европейския парламент, както съм и нов в тази комисия. Изчетах материалите, които сте ни раздали. Трябва да ви кажа, че съм изненадан от този дебат като цяло и то на базата на информацията, която получихме, е, затова ми се иска да приканя директора да се изрази по документите, които получихме, т.е. да каже какво е становището му. Защото трябва да ви кажа, че не сме достатъчно добре подготвени, за да проведем задълбочена дискусия сега, така както каза и колегата Пирински. Искам да задам един въпрос все пак на надзорния съвет. Става дума за документа, който бе публикуван през март и който след това през юни месец е станал обществено достояние. И така, какво се случи в тези три месеца? От март до юни какви са идеите ви, които са ви накарали да включим тази а, информация, която сега е оповестена на ново, и защо какви са вашите аргументи. Well, thank you very much. Uh, thank you, sir. Благодаря. Ще се отнася до първия въпрос. Надзорния съвет е искал да се намеси при набирането на кадри в Олов. Не, не сме се разбрали добре. Не, ние не искаме, не искаме, не искаме, казвам, да се намесваме в набирането на кадри в Олаф. Винаги сме участвали в назначаването на директорите, на, като съвещателен а, орган. Определени ръководители на звена са получили големи правомощия, сравними с тези на висшия персонал. Имам предвид един ръководител на по-малко звено. Поради тази причина за да има последователност, нашия надзорен съвет трябва да участва при процедурата за набор и на средни менеджери, и на висши менеджери. И не искаме да се намесваме при набирането на другите кадри в ОЛАФ. Що се отнася до финансовата независимост и евентуалните осложнения при независимост на надзорния съвет. Трябва да кажа, че ако погледнем всички подобни органи в Европейския съюз и дори в чужбина, във всички държави, трябва да кажа, че тези органи имат независимост и тази независимост е задължителна, за да си вършат добре работата. Ако не сте независим от този, когато надзиравате, ако надзираваният е този всъщност, който плаща сметката, то тогава той ще определи правилата, методологията и информацията, която ви предоставя. Така че това е един общ принцип, за който не е нужно висше образование. Е, и затова и нашата Европейска сметна палата е независима, като такъв орган. С удоволствие ще коментирам пак този въпрос е, при следваща покана да говоря пред вас. Обеден съм, че ще има такава, за да обсъдим е, нашите документи. И накрая по последния въпрос – Не разбрах от превода ви въпроса. Може ли да го поясните? Че лахко ще... Енкрат. Е, Та поручила... Добре. Повтарям въпроса. Имаме доклад, който е от март тази година. В приложение 6 има разлика с документите, които сме получили. Има някои наблюдения, които са различни и дори са казани много по-остро в сравнение с документа от март тази година. Питам ви какво се случи междувременно в тези три месеца от март до юни, имайки предвид, че част от доклада е бил коригиран. Sie meinen als Annex 6 nicht den Überwachungsausschussbericht, sondern Sie meinen dieses, dieses мисля, че шести анекс, а не надзорния доклад, доклад на надзорния съвет. Мисля, че имате предвид доклада, който показах. Въпросът е защо има разлика от доклада 2012 и този до генералния доклад. Ето това е въпроса, който повдигат колегите многократно. Защо има разлики между документите? Oh, yeah. Yeah, okay. Thank you very much. Now... Добре, сега чак разбрах. Опитах се в началото на застанието да обясня, че говорим за становището. По случая дали. Това ли, за това ли говорите? За становището по случая дали? Прилога 6. Анекс 6. Не, говоря за приложение 6. Това е разлика между средносрочен доклад и годишен доклад. Така ли? Да, чудесно. Годишният доклад отчита периода 1 февруари 31 януари 2013 година. Средносрочният доклад е доклад, който прави преглед на двете години и половина, в които работим. Тези две години и половина отбелязахме, че сътрудничеството малко по малко отстъпва на заден план. Вече не сме получавахме достъп до информация, както имахме в началото. Затова сметнахме, че трябва да запишем тази информация в доклада. Ще ви дам един пример. Когато изготвихме този доклад, както казах, той покрива период до 31 януари. Когато правихме средносрочния доклад, от 1 януари до тази дата, когато го изработвахме, т.е. до 14 юли тази седмица, не сме получили никакъв достъп до дела. Нула. За половин година. Нула дела. На 14 юли получихме от генералния директор писма, повече от едно писмо, значи 6 месеца не сме имали достъп до информация, та повече от едно, който ни отпускаше капка по капка достъп до делата. Когато пишехме средносрочни обаче, достъп не бяхме имали, така че нямаше как въобще да ги упоменем. И затова информацията, която се съдържа в годишния доклад за една година, който е, разли... е различна от тази в средносрочния, тъй като последните пет месеца достъпа до информация се влушаваше все повече. That's Имате допълнителен въпрос ли? Инес. Благодаря, госпожо председател. Аз не бях взела отношение по съдържанието, а просто бях поискала в първото си изказване да отложим тези допълнителни документи за някое бъдещо заседание, когато сме прочели цялата информация. Не само ние днес, които сме на заседанието, а и другите, които отсъстват. Сега по същество искам да попитам, за да си припомните всъщност и тези, които не са били тук да научат, да ви кажа, че надзорният съвет има за цел, главната му цел е да бди за независимостта на ОЛАФ. ОЛАФ зависи от Европейската комисия и тъй като голяма част от дейността на ОЛАФ е всъщност да разследва тези, от които де-факто зависи, затова намерихме за уместно да създадем надзорен комитет, който да бди за независимостта и съответно за ефикасността на работата на ОЛАФ. Сега, не целта не е да бди за спазването на процедурните съдебни права по време на съдебната процедура на подсъдимите или на заподозрените, така да се каже. Това стана ясно после, че е необходима тази допълнителна функция. Да ви кажа, че всъщност в самото начало, когато започнахме да боравим с тези понятия, аз исках етичен кодекс за работата на Олаф, а госпожа Гресли тогава не бе на същото мнение като мен. Аз исках да има етичен кодекс, който да гарантира процедурните, процесуалните права на а, разследваните, преди да стигнат всъщност до съдебната скамейка. понякога делата се проточват много и съответно процесуалните права могат да пострадат, защото когато се излезе със съдебно решение, лицето може изобщо да не е на същото място, фирмата може да не съществува и така нататък и така нататък. Аз исках, значи, още тогава да се създаде етичен кодекс бях единствена обаче. Луис Лопес и господин Брюнел бяха тогава генералният директор и председателят на надзорния съвет, надзорния комитет. Така се получиха нещата още от самото начало. Сега обаче имаме нови изисквания, а именно надзорният съвет да има достъп до дела, които са, меко казано, изненадващи, или поне странни. Тоест, надзорният съвет трябва да има достъп до всичко, което му е необходимо за извършване на дейността, която се очаква от него. И продължавам аз самата да настоявам да се разпише такъв етичен кодекс на поведение, който все още не е съставен и все още не са запазени процесуалните права на разследваните. Надявам се, че с регламента, който сега получаваме от комисията, ще имаме възможност да поправим тази грешка и да стане ясно всъщност колко е необходимо създаването на един такъв етичен кодекс и той да бъде създаден. Чуваме сега, че положението е влушено. И аз мога да потвърдя това си впечатление. Виждам, че има търкания, нагнетяване на обстановката и това е всъщност нормално между надзираван и надзирател. Сега обаче нещата излязоха вън в пресата с случая Дали. Разбира се, господин Дали е комисар и трябва да му се отделя необходимото внимание, но сега и другите служители, които не са комисари, не са чак толкова известни, също имат право на процесуални права, които, които да бъдат зачитани в същата степен. Искам да изслушаме сега комисията, ако е възможно, защото те тук стоят като м- изтокани, непричом. А всъщност европейската институция, от която зависят и ОЛАФ, и надзорният съвет. И може би търканията между първата и втората организация, първият и вторият орган, който цитирах, да са до голяма степен вина на Европейската комисия. Чухме обяснения за това, кое действа, кое не действа. Не чухме обаче евентуални рецепти. Надявам се, че при някои от следващите заседания на нашата парламентарна комисия ще имаме възможност да поработим малко повече в дълбочина с повече информация. Сега, нещо искам друго да попитам. Дали е възможно да разработваме по-добре дневния ред на заседанията си? Какво имам предвид? След като получим информация за това, че Надзорният съвет е поискал информация и след това не знаем дали Олаф е отговорил на исканата информация. Може ли да получаваме искането на Надзорния съвет заедно с евентуалният отговор на Олаф? и евентуално, ако има възможност и съответното становище на комисията, като отново повтарям, стои тук сякаш не причом. По повод на достъпа до документите, отново повтарям, че съм за пълен достъп до документите. А пък това, което изслушах току-що за методологията, за споразумението, за начина на работа, не ми се изясни много как точно стоят нещата. Когато надзорният съвет сметне, че има нужда да се намеси, да се е, самосезира, той да има това право. Разбира се, това да не се превърне в норма на поведение. Но винаги, когато има усещането, че може да се самосезира, да има съответното право да го направи. И сега, отново да ви кажа, че Надзорният съвет не е никакво съдилище, а и не трябва да бъде съдилище, защото това е всъщност смисъла на неговото съществуване. Не е и никаква комисия за подбор на личен състав. Не му е работа да е, назначава. Има в комисията съответно функционери и служители, които се занимават именно с това. Така че колкото по-рано, ако мога така да приключа, колкото по-скоро намерим или създадем поста на европейски прокурор, толкова по скоро ще намерим разрешение на всички тези въпроси. И накрая това, което чухме за това, че документът е обнародван, публикуван преди това да бъде разрешено, смятам, че е доста тревожен факт. Документ, на който изрично има гриф за секретност, в крайна сметка да може безнаказано да бъде публикуван, е меко казано обезпокоително. И накрая чухме, че сте получили правна зелена светлина за публикуването на лични данни. Искам да ви попитам дали европейският надзорник на личните данни е бил консултиран. Ние особено държим на това пък е, току-що чух от вас, че всичко, което тук сте отсветили в жълто, а е много отсветеното в жълто, е свързано с е, личните данни. За нас е важно да има и становище на органа за зачитане на личните данни. И така искам накрая да поискам, ако е възможно, да имаме в писмена форма изказването на господин Кеслер, както и на представителите на комисията. И искам да предложа за в бъдеще да имаме, да присъстваме всъщност на а, тази система, по която работи комисията с други органи, като не само Олаф. Благодаря. Генерал-директор, данке. Още един оратор, преди да дам думата на колегата и след това генералния директор. Колеги и колеги, ich bin neu in diesem Gremium. Дами и господа, госпожо председател, аз също съм нов тук. Както казаха различни колеги, те също са нови. Е, дискусията ме обърква. Ако съм разбрал правилно, говорим от една страна за работа, извършена от Олаф, от друга страна говорим за формалните аспекти на сътрудничеството на Олаф с надзорния си съвет. Трябва да ви кажа, че ми е трудно да разбера, защо трябва да обсъждаме това, ако парламентът не може да гарантира така, защото надзорния съвет да получава информацията, от която има нужда, то този орган не може да работи и за това ние трябва и когато разглеждаме бюджета за 2015 година, пак казвам, трябва да покажем силата си. Не може да одобряваме бюджет на Европейската комисия, една комисия, която не ни дава достъп, не дава достъп на нашия надзорен съвет да получи достъп до информация, и затова трябва да ви попитам, дали не трябва това да е въпроса, който си задаваме. Да, много ясно изказване направихте. Искате ли да отговорите на този въпрос? Um, uh, по последния въпрос, това е политически въпрос, по който ние не можем да се изкажем но си е въпрос. Чухме въпроса. Uh, По изказването на колегата от Испания. Може ли да ми поясни две неща? Първо излизаме с становища и след това с доклади те винаги биват качвани на сайта на ОЛАВ в секцията за надзорен съвет, с изключение на този, който споменах в началото, за който все още няма разрешение да бъде качен на сайта. ОЛАВ отговаря официално на нашите становища с писмо на хартия. Тези отговори също се качват на сайта на ОЛАВ, от ОЛАВ, така че те също са публични. Те отговарят на нашите становища и това всичко е публично достояние. Още едно пояснение. Може би има известно неразбиране за това, че становището ни за 2012 е публично. Да, то е такова. На пленарно заседание от юни миналата година решихме да оповестим този документ. Документът е оповестен, изпратен е на неправителствена организация, тя го е качила на сайта си. Помолихме и Олаф да го качи на сайта си в секцията Надзорен съвет. Олаф ни отказа. За първи път Олаф отказва да публикува нещо на своя вебсайт. Споменах ви какви са аргументите за това да не бъде публикуван до момента. Що се отнася до формата на това становище, Разбира се, че на всяка има гриф а, поверително. Причината, поради която този знак е там, е, че направихме едно становище, то бе поверително и това е версията, с която разполагате, с жълтите части. Това е единственото становище, с което сме излезли. След това изпратихме на институциите друго становище. Сега, след като се обърнахме към съдилище, след като съдилище ни разрешиха и след тъй като имаме правно задължение, искахме и решихме в пленарно заседание, всичките членове гласуваха, защото всичко, което казвам тук като председател, правя от името на всички членове. Да, решихме да оповестим документа. Не искахме да променяме оригинала. И за това на всяка страница има гриф секретно. Но той вече не е секретен. Чисто и просто не искахме никаква редакция върху оригиналния си текст да нанасеме. Защото някой може след това да каже, а те са променили становището си. Не, не сме го променили. Затова все още на всяка страница пише конфиденциално. Може би трябва някаква бележка да сложим в интернет, която да пояснява защо на всяка страница има такъв гриф. Moment. Also, genau. Yes? Wir werden dann gar nicht mehr fertig, wenn wir so weitermachen. Bitte. Няма да можем да приключим по защитата на данните. Направихме доклад за институциите, всички лични данни бяха заличени. Нямаше легитимна причина институциите, съвета и Европейския парламент, вие да бъдете запознати с тези лични данни. Преди да дадем достъп до този документ на неправителствената организация, която споменах, направихме много подробен анализ на правилата за защита на данните и получихме също така становище от генералния директор на ОЛАФ, който от своя страна се бе обърнал към надзорника за личните данни на Европейския съюз. След това се обърнахме към решенията и определенията на първоституционния съд. След това разгледахме прилагането на регламент 1049 за публичността на документите. Така че направили сме един подробен анализ по отношение на защита на данните и сме стигнали до заключението, че тъй като тази информация е публична, тъй като голямата част от а, информацията е свързана с държавни или европейски служители при изпълнение на служебните им задължения, то тогава разкриването на тази информация не нарушава по никакъв начин личното пространство, достоинство на тези лица и това, не е лично, това вече не са лични данни. Ако това по някакъв начин нарушаваше личното достоинство или нарушаваше правото на личен живот на тези лица, нямаше да го публикуваме. Стигнахме до заключението, че вече такива причини не съществуват и съответно тези части, които сега са в жълто, според нас могат да бъдат оповестени. В Европейския съюз, разбира се, имаме надзорник за защита на данните, който извършва надзор върху същата. Що се отнася до начина на работа, имаме становище от същи този надзорник за защита на данните, за начина си на работа. Положително е становището му, има определени препоръки. Трябва да разговаряме с генералния директор на ОЛАВ по прилагането на писмото на този е, европейски защитник на данните. И от наша страна и от страна на ОЛАВ е, трябва да се е, внимава и затова ни е обърна внимание съответния надзорник за личните данни. Благодаря. Имаме още въпроси, които не получиха отговор за, за това защо има проблеми с отношенията и втория дали Олаф проявява интерес изобщо. Мога да й дам думата за около 8 минути. Thank you. Well, since it is the first... Благодаря. За първ път се обръщам към вас в качеството ви на новоизбрани депутати на Европейския парламент и за онези от вас, които за първ път са депутати тук. Искам да ви поздравя за това, че работите в комисията по бюджетен контрол. Това е комисия, която е особено важна, защото тя отговаря за контрол за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и, контр... и защитава интересите на европейските е, граждани. Олаф има сходна задача. Той се е ангажирал да се бори с измамите и злоупотребите с европейски е, е, средства и аз съм убеден, че конструктивното взаимодействие между нас и тази бюджетна и тази парламентарна комисия по бюджетен контрол е много важен а, а, елемент от нашата работа и ще бъде такъв през следващите години, както и с надзорния съвет. А, е, няма много време, така че искам да го използвам първо, за да ви благодаря а, първо за това, че дадахте на другата страна право да каже нещо. Но искам да кажа първо, че имаме вече изготвен отговор по всички тези въпроси в писмен вид и веднага след това заседание може да получите данни, факти изложени по обективен начин, също както и цялата кореспонденция между нас и надзорния съвет в писмена форма по въпросите, които току-що прозвучаха. Но първо, по отношение на надзорния съвет, позволете да отбележа, че и аз, и ОЛАВ като организация изпитват огромно уважение към надзорния съвет, като към институция, натоварена с задачата да упражнява надзор върху Олаф и в това си качество да надзирава и защитава неговата независимост. Така че ние вярваме, убедени сме, че е, в наша полза да има кой да ни надзирава и кой да а, а, ни гарантира независимостта. Що се отнася до достъпа, благодаря на господин Пьости за честните думи, които сподели днес а, по този въпрос. И понеже е, не бива да се разпростирам, смятам, че между нас и Европейския парламент. Също трябва да а, отделим повече време да а, работим и да говорим а, за общите ни цели, защитата на европейските институции и борбата с а, измамите и корупцията също вътре в институциите. И накрая трябва да кажа, че е, най-сетне имаме е, разработени е, процедури за работа, които са разработени в различните писма, които са изпращани от януари насам. Тези писма, и те са публично достояние, се отнасят именно за достъпа. Там съвсем подробно сме се а, договорили а, за това по какъв начин се осъществява този достъп по отношение на работата на надзорния съвет. И има такива масиви, а, до които може надзорния съвет да осъществява а, незабавен, автоматичен достъп, друг, който а, трябва да, а, да има уведомление и има и други е, данни, е, включително и дела, до които може да съществява достъп, след като те се обърнат с заявление, аргументация. Тоест е, всичко това е разписано и това е от полза. Аз се надявам, трябва да кажа, че това е от полза. Надяваме се, че като започнем да прилагаме тази процедура за взаимоотношения в работен план. А, както казах, те са изложени в поредица от писма и а, можем да а, ги проверим тези неща как работят веднъж като тръгнат да работят. Тоест не може да се оплакват сега, че няма данни или няма достъп до данни. Ние вече сме им написали, че имаме готовност да работим по усъвършенстване усъвършенстване или разработване на работни процедури, за да им даваме още данни. Но това е, е нещо, което се работи. Така работи Олаф. Имам доказателства а, за да ви докажа, че ние сме дали достъп на надзорния съвет а, до всичко, което е включено в тези договорности. И ако нещо не е включено, а, можем да променим а, тези договорности за а, начина на а, работа, но не мога да ви дам сега тези данни, ако това не се предвижда в а, действащите процедури за взаимодействие. Казахте, че от началото на а, годината нямате а, никакви данни. Първо, вие сте ни поискали за първ път данни в началото на април. Преди да ни ги поискате, как да ви ги дадем? От началото на годината, от януари, а, 337 доклада е изпратил а, а, Олаф на надзорния съвет за разследване е продължили повече от 12, 244 доклада по член 11. Дали сме достъп, пълен достъп до над 30 дела. Други дела, а, до които е поискан достъп, а, ние сме им отговорили а, може би искането, заявлението с достъп не е било а, изготвено както трябва. Ние сме а, пояснили как да се направи и чакаме. Тоест, ние работим точно така, както сме се договорили, че ще работим. Ако нещо не действа а, задоволително, може да го променим. Но Олаф работи така и а, Олаф а, а, се ангажира да им предоставя цялата им нужна информация Можете да го проверите. По случая дали, трябва да кажа, че становището е да не се слага все още информацията в а, а, интернет страницата, не защото искаме да видим законосъобразността, а защото Европейския надзорник, орган по а, личните данни а, иска да го провери а, да види дали е законосъобразно да се публикуват тези данни. За нашата независимост трябва да ви уверя, че ние действаме напълно независимо. Няма нито един а, случай, в който да а, Олаф а, да а, не е действал независимо и това да е било заявено от който и да е било орган също и в случая дали а, те имаха пълен достъп до делото, дали и не може да кажем, че не сме били независими в никакъв случай. Госпожо председател. Виждам, че просрочвам времето, което ми дадахте. И отново искам да изразя уважението си към Комисията по бюджетен контрол и да уверя както Комисията, така и всеки отделен депутат, който поиска информация за нашата дейност. Трябва така, че ние работим и по отношение на приоритетските приоритети в областта, разбира се, на измамите корупцията, защитавайки нашите, наш, интересите на Европейския съюз, но също така и независимо защитавайки нашата компетентност. Благодаря ви. Това бе едно от най-интересните заседания, което имахме през изминалите няколко месеца. Ще дам думата на надзорния съвет, за да отговори. Благодаря ви много. Съвсем накратко ще отговоря. когато ка, се казва, че имаме договорност за това как да работим, имаме триетапен достъп, тристепенен достъп на хартия. Да, така, верно е. Аз не бях докладчик на предния доклад, господин Пьощи беше, но винаги се казва, че стрикно се спазват процедурите, но имаме да, договорка а, джентълменска да, да не се отказва изобщо достъп до а, каквото и да било дело. Но се оказа на практика невъзможно, почти невъзможно да се получи този достъп. И друго важно нещо за становище от 2007 на Европейския орган по защита на личните данни, който има връзка а, с а, ново такова становище от преди две седмици се казва, че Олаф няма обосновка и трябва, просто трябва, не може да се а, класифицира нещо просто като се сложи един документ в една папка. А обосновката, разбира се, а, трябва да се разгледа и ако тя не е правилна, то тогава Европейския орган по защита на личните данни ще вземе мерки. И така, от една страна Олаф поставя под въпрос обосновката, законосъобразността, нещо, за което, което те нямат право да поставят под въпрос, защото друг е органът, който преценява. Органа за личните данни преценява дали се спазват съответното законодателство или не. И накрая ще приключа с моите е, аргументация за деня. Няколко факта. Наистина в работната е договорности се предвиждаше е, да има една компютърна система, разработена по поръчка за нуждите на секретарията. Имаше такъв момент, ами, юни миналата година, се внедри такава и ние, Назорния съвет, съвсем официално помолихме Олаф да не го прави, защото програмата, така както бе разработена, не е достатъчно добра. Ние не получавахме достатъчно данни, да, добри данни, получаваме само статистически данни, затова ги помолихме да не внедряват тази система, да изчакат и да се доработи тази програма, за да о, бъде такава, че да може да работим с нея. Това бе пренебрегнато, те ни принудиха да я внедрим. Ето така трябва да работим. Така сме принудени да работим. Не се работи така, бих казал. Ако две страни се договарят как да работят и едната моли другата да не прави нещо, а другата въпреки това го прави, не може да се определи това взаимодействие като много добро работно взаимодействие. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря за работата, която вършите. Äh, genau, wir werden, wir werden den Herrn Kommissar hier noch mal einladen. Wir werden den Herrn Kommissar einladen und dann... Äh, ще отправим покана към комисаря. И след това ще продължим с дебата, защото не знам дали комисията би желала да коментира или не. Как няма да има какво да каже? Тя е, носи отговорност и за двете, и за надзорниците, и за надзираваните. Frau Vorsitzende, nein, bitte laden Sie den Kommissar ein zu diesem Punkt. Вие можете ли да се изкажете от името на Европейската комисия? Не, моля ви, поканете комисаря. Аз съм стигнал до извода, че след като има орган, който не се поддава на контрол, той трябва да се разпусне. И искам да ви уверя, че това, което правим е, е да следваме съвсем сериозно е, последващи действия, простичащи от е, това. Генералният директор го заяви, ние чакаме да получим информацията и ще продължим заседанието в 3 часа.